Good afternoon. In this time is... Добър ден. Сега ще променим прекрасния италиански язик на председателстващия на чешки, който е труден за слушане. И така, добър ден, колеги. Продължаваме с точка 6 от дневния ред относно прилагане въздействие мерките на енергийна ефективност в рамките на политиката на сближаване. Благодаря, господин председател, за това, че ми е, разрешавате да заместя колегите. И така, мерки за енергийна ефективност и политика на сближаване. Политиката на сближаване ще играе съществена роля, за да се осъществи целта 20% економия от първично потребление до 2020 година. Трябва да се подчертае по-специално, че първата цел на политиката на сближаване е именно заличаване на различията економически, социални между регионите. И в не трябва да се препятства постигане до тази цел. Осъществените инвестиции за повишаване на енергийната ефективност а, са в състояние а, да засилят а, економическото развитие. Трябва да се отчете и е, ситуацията в, напоследък в някои държави, по-специално в България, където завишен, повишените цени е, водят до е, значителни е, е, социални проблеми. Също така трябва да се постави ударението на социалните потенциални предимства – от инвестициите в сферата на енергийната ефективност. И ето един пример, социалните жилища и тяхното саниране. След като се осъществят тези мерки по саниране на сградите, това пряко води до свиване на разходите за енергия. И това е изключително важно, особено за тези, които имат ниски доходи. Докладчика подчертава също така, че тези възможности, които се предоставят от санирането на сградите, се вписват в 40% потребление в тази сфера. Също така, държавите членки трябва да ползват пълноценно структурните фондове и наистина странно е, че а, има неосвоени средства от тези фондове в Европа, просто защото не са приложени съответните политики. Държавите членки трябва да облегчат въвеждането на финансиращи механизми, така че да се а, завиши енергийната ефективност. И накрая докладчикът отбелязва а, загриженост от заключенията на Сметната палата, които показват неефективността от освояването на фондовете за увеличаване на ефективност. Така че препоръката на Сметната палата трябва да се приложи, като се обвърже това с оценяването и е преоценяването и а, на ситуацията и определенето на съответните показатели. А, трябва непрекъснато да се осъществява контрол върху енергийната ефективност. Благодаря ви, господин председател. Děkuji за обетаве застъпени за... Благодаря ви, че говорихте от името на господин Рансторф, докладчик по становище. А сега давам думата на докладчиците в сянка. Разполагате с по 3 минути. Госпожа Хал, първо вие имате думата. Благодаря. Позволете да започна с благодарности към докладчика за становището. Съгласна съм с много от аспектите на материала. Особено акцента върху факта, че подобряването на енергийната ефективност на сградния фонд е наистина е, изключително важна, жизнеспособна е, част от е, справянето с, е, от една страна, енергийната ефективност, от другата страна с цената на електроенергията, която расте напоследък. Нещо, което искам да добавя към доклада. Първо, Бих казала малко по-различно нещата относно политиката за енергийна ефективност, да не се е, извършва тук е, известен сблъсък с економическите цели, които имаме на първо място, енергийната ефективност допринася за развитието на економиката и всъщност ставаме свидетели на това, имайки предвид, когато дискутираме директивата за енергийна ефективност. Държавите членки а, дискутират постиженията си в част а, тази част, когато докладват по изпълнението на економическия семестър. Така че, наистина, ако не се свърши работата по енергийната ефективност, няма как да има ефективна економика. Така че, според мен, един от, една от важните страни на енергийната ефективност е, че допринася за економическия растеж и економическата ефективност. Що се отнася до структурните фондове в миналото? Мисля, че има известни програми, като интелигентната енергия в Европа, което дава възможност за лесен достъп на местните власти до пилотни програми в областта на енергийната ефективност. Също така в Хоризонт 2020 трябва да направим всичко по силите ни, така че да продължи е, лесния достъп на бенефициарите до средствата. По-нататък, е, въпросът е свързан с санирането, обновяването на сградите, това е нещо, което е много важно. Трябва да отстояваме това предложение. Е, има какво още да постигнем, така че да убедим националните правителства сериозно да прегърнат тази идея, така че да разработят стратегически планове относно усъвременяване на сградния фонд. И по-нататък, по отношение на сметната палата, важно е да се уточни онова, което изглежда се е случило при анализа от сметната палата. Имало е случаи, когато са получавани средства за енергийна ефективност, а използвани за обновяване на сградния фонд, без на практика това да води до енергийна ефективност на сградите. С други думи, може би по-малко е направено, отколкото а, е трябвало и било възможно да се постигне. Понякога тези средства за енергийна ефективност са лесно достъпни, а всъщност се използват по-скоро за разкрасяване на сградата, отколкото превръщането и в енергоефективна сграда. Трябва да се подчертае наистина, че е необходимо да се проверява естеството на работата, която се извършва в името на енергийната ефективност. Благодаря. Председателя, благодаря. Следващият оратор, господин Месарош. Имате думата. Благодаря, господин председател. Приветствам доклада и неговото съдължание. Мисля, че е много важно, че основният приоритет на политиката на сближаване се прилага именно към държавите членки. Представлявам Словакия и политиката за сближаване в моята страна играе много сериозна роля относно постигане 20% економия на енергията. Изключително важно е наистина да се обнови сградния фонд, защото сградите отива 40% от електроенергията и енергията. Разбира се, в държавите членки има различни приоритети и инвестиционните приоритети също могат да бъдат различни. В Централна Европа Словакия трябва да се насърчи да подготви, да работи, между другото, с вече създадената схема за финансиране с Западна Европа, за да може да се използват възможностите на кохезионни енергийния фонд най-пълноценно. Използването на енергията за сградите е ефективен начин за подобряване на състоянието на нещата. Например, ако се сменят, смени до грамата, това вече води до сериозни ам, економии на енергия. Това са схеми, които могат да се подготвят за пасивни сгради, за така наречени зелени а, сгради и схеми за екологосъобразно отопление на сградите. По този начин може да се ангажира и работна ръка. Благодаря ви. Дякую. Dále vystoupí пан kolega. Благодаря. Господин Балачитис. Благодаря. Благодаря на автора на доклада за изключително навременно представеното становище по много важна тема. Надявам се, че в бъдеще ще дискутираме тази тема. Като цяло подкрепям позицията на докладчика, че основната цел е да се премахнат различията между регионите. С други думи, трябва да видим и какво се извършва на практика. 2007-2014 година 5 милиарда евро са предведени за фонда, насочени към а, мерки в областта на енергийната ефективност. Има, а, разбира се, и действия, предприени от Сметната палата. Приветствам доклада, включително и по отношение на бюджета. Разбирам, че не е възможно да се постигне економическа полза, ако известни критерии не са изпълнени. Това е становището на Сметната палата. С други думи, всяка държава членка има право да избере целта, която иска да постигне с помощта на тези средства. Бе проведено проучване и се оказва, че в някои случаи инвестициите могат да се изплатят едва след 700 години, което означава вероятно, че заложените цели не са постигнати с това финансиране. М бих искал да подчертая, че Европейската комисия следва да играе още по-важна роля и да поставя целите а също така и да постави известни ограничения относно използването на фондовете, а пък съответно държавите членки трябва да се учитат както правят по всеки друг проект. Председателя, благодаря. Анджей Гжип има думата сега. Благодаря, господин председател. Вече а, е, обсъждахме сходен доклад в рамките на Комисията регионално развитие. Там ставаше въпрос за Европейския съюз и ролята при изпълнението на енергийната политика. Госпожа Коларска-Бубинска е, беше докладчик. И според мен тук също става въпрос за ред от проблеми, които се появяват на границата между политиката за сближаване и политиката за енергийна ефективност. И а, нашата комисия по първия доклад подчерта необходимостта да се премахнат административните бариери пред освояването на финансирането по Кохизионния фонд. И той следва да се счита за допълнителен източник на финансиране ако проектите изпълняват съответно критериите по политиката за сближаване. Ние също така подчертяхме какви са ползите от програмата по отношение на енергийната ефективност. Използването на е, фондове, които са от структурния фонд, от кохезионния, са важни за финансиране на мерки в областта на енергийната ефективност. Искам тук да подчертая и ролята, която може да се изиграе на тези фондове при реализирането на тези големи инвестиции. Бих желал да подчертая и факта, както и докладчика господин Рансдолф посочва в доклада, а именно, че основната цел на политиката по сближаване, както и господин Балчит изподчерта това, е намаляване на различията между регионите. Мисля, че трябва да имаме ефекта на синергията в крайна сметка, което означава, че трябва да се повиши енергийната ефективност – и освен това, трябва да заличим различията между регионите. Затова предлагам да подчертаем още по сериозно факта, че наистина гъвкавостта и децентрализацията са основни ползи, които можем да извлечем от политиката по сближаване. Да, разбира се, решаващите, взимащите решения винаги желаят е, да оказват по-голямо въздействие е, върху начина по който се разходват средствата на е, национално ниво. Така се постъпва и в моята държава, но аз съм убеден, че регионалното ниво става все по-важно сега. Когато се разпределят средствата на регионално ниво, тогава целите са много ясни и можем наистина да а, постигнем успех при премахване на различията между регионите. Това обаче не означава, че не трябва да има координация на ниво държави членки по отношение постигане на общите цели за общността. Така че важно е да се очертаят кои са основните цели според мен, но това не бива да ни ограничава, що се отнася до гъвкавото решение за използване на средствата от Кохезионния фонд. Защото в различните държави членки може да има различни потребности и тяхното удовлетворение може всъщност да доведе до по-ефективно постигане на целите, които са заложени. Благодаря. Председателя, благодаря ви. Следващия оратор, оратор е господин Кели. Uh, благодаря, господин председател. Нека първо да приветствам депутатите от парламента на Северна Ирландия, които са тук е, в тази зала днес. И след това да кажа, че а, тук обсъждаме тема, която е от историческо значение за Европейския съюз. Защото в крайна сметка Европейският съюз е най-големият донор към Международния фонд за Ирландия, който допринесе значително за разрешаването на проблемите там и за мирния процес. Затова искам да приветствам депутатите от Северна Ирландия тук и да им пожелая ползотворно посещение. Сега, по темата. Първоначално бе споменато, че високите цени на електричеството водят до сериозни проблеми в различни части на Европа. Това е съвсем разбираемо. Не разбирам обаче защо не се прави повече, за да се постигнат по-низки цени на електричеството? На практика хвърляме пари на вятъра, а от това забогатяват други страни. 388 милиарда евро годишно отиват за закупуване на горива, изкопани горива от трети страни. А тук в Европа имаме ресурси трябва да ги използваме. Що се отнася до енергийната ефективност? Както каза докладчикът Сянка, обсъдихме въпроса вчера и постигнахме съгласие. А, когато се говори за енергийната ефективност, винаги трябва да си зададем Въпросът е какво е обратното на ефективност? Ами не е ефективност. Никой не иска да е неефективен. Какво е обратното на спестявания? Ами разходи, разхищения. Никой не иска това. Така че ам, инвестициите в а, по енергоспестовни жилища винаги си струват. Целта е от 3%, Това е целта за енергийната ефективност и е, е, резултатите могат да се усетят навсякъде в Европа. Частните жилища представляват отлична възможност. Можем да предоставим финансиране и то по по-достъпен начин или пък да въведем схеми като в Ирландия, при които разходите за санирането на жилището се покриват постепенно като функция на направените спестявания след санирането. Възможно е също така да се постигнат економии от мащаба, ако се преоборудват множество жилища едновременно. И накрая. Много важно е да има допълнителен контрол и проверки, за да сме сигурни, че фирмите, предлагащи саниране, са действително добре квалифицирани и резултатите от работата им отговарят на поставените цели, защото в Ирландия имаме някакви проблеми. Има жилища, които привидно са санирани, но се оказва, че са енергийно неефективни. И така, онези, които работят е много важно да са добре квалифицирани и работата им да се инспектира. Жителите, гражданите имат желание това да се случи, трябва да се прави и политическа воля за... и така ще се постигне спестяване и ще паднат разходите за, еле... за енергия. Благодаря много, господин Кели. Благодаря също, че споменахте, че тук сред нас има една важна група посетители. И аз се присъединявам към вашето приветствие. Много се радвам, че Депутатите от Северна Ирландия са тук. Много се радваме, е, че те присъстват именно на това заседание. Благодаря. Е, а, если тали имаме заступце комисе к, k bodu 7, tedy если... Има ли някой е, от комисията, който има желание да се изкаже по тази точка?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 Добре си отбелязах всички бележки на колегите, ще ги споделя с колегата и той ще се съобрази с тях, ще проведе дискусия с изказалите се колеги. Благодаря. Благодаря много. А сега нека само да ви припомня, че крайният срок за подаване на изменения е петък, 3 май тази година. Боду 7. Nyní elektronická identifikace a důvěryhodné служби. А сега преминаваме към седма точка електронна идентификация и удостоверителни услуги при електронните транзакции на вътрешния пазар. Госпожа Улфскок е докладчик. Заповядайте. Благодаря, господин председателю. А, говорих, решихте да говорите на чешки и аз също ще говоря на моя роден език. А, Текста на комисията е разделен на две части. Говори се първо за е, взаимно признаване е, в рамките на ЕС, що се отнася до електронната идентификация. Това изглежда така доста а, е, сложно, но всъщност идеята е а, проста. Така както моят шведски паспорт се признава от други държави членки, електронната ми а, карта за самолично също ще бъде призната, ако се наложи да се обърна към съответните органи в Франция или Чехия. И е, трябва да се упражнява едно трансгранично управление на е, тези документи. А втората част а, се а, е, стреми да изгради общи а, рамки за това взаимно признаване. Също така, трябва да се съдат и съответните правни последици, свързани с електронния подпис, електронните документи и удостоверяването на веб сайтове Тоест, трябва да сме сигурни, че сме попаднали точно на този сайт, който сме търсили, на истинския, а не на някой измамен сайт, който може да открадне паричните ни средства. Трябва обаче да се прецизират някои елементи. Тъй като това е една наситена с иновации схема. Понякога проблемите се решават не винаги, но често. Така че е изключително а, важно да се приеме подходящата правна рамка. Това е отрешаващо значение. Трябва да сме абсолютно сигурни по последиците от правната рамка, която ще приемем. В никакъв случай не трябва това а, развитие да се спира, а, като се прави ненужно сложно. И смятам, че предложението на комисията в сегашния му вид не е достатъчно ясен. Много е важно ние като законодатели да сме напълно наясно с това, което има предвид комисията. Това е първата ми реакция, когато обсъждам въпроса с експерти. Но нека да ви представя а, моя доклад. Що се отнася до взаимното признаване на електронната идентификация, аз бих искала да има една електронна идентификация или системи, които да влязат в диалог въпреки че картите за самоличност са в правомощията на държавите членки, но е важно да се гарантира оперативна съвместимост. без да се препятства използването на системите за електронна идентификация, въведени в държавите членки. Така че аз предлагам тези стандарти да гарантират оперативна съвместимост и да бъдат технологично неутрални, така че да се зачита избора който ще направи всяка е, държава членка. Това е свързано и с делегираните актове. Второто предложение е свързано с е, защита на личните данни. Комисията е, не прилага тези елементи, които са свързани с защита на личните данни. Това е разбираемо в известен смисъл, защото картите за самоличност, както казах, са в компетенцията на държавите членки. Но що се отнася до трансграничните аспекти, трябва да се приложи а, принцип de minimis. И е, следва тези аспекти, свързани с защита на личните данни, да се а, развият. Какво а, може да се направи с тези данни, които ще бъдат третирани от съответните органи? Това е важен въпрос. Трябва да му дадем отговор. На трето място, по отношение на услугите, не сме напълно наясно кои са визираните оператори, кои са визираните субекти. Има такива, но всичко това зависи от определението, което ще дадем на тези услуги. И в моя доклад те са ограничени в обхвата си, но наистина трябва да сме наясно какво има предвид комисията. Що се отнася до акт, делегираните актове и актовете за изпълнение, трябва да ги разгледаме в хоризонтален аспект. В много от разпоредбите в това предложение на комисията, комисията е опълномощена да издава делегирани актове. Това е, ще позволи, според комисията, еднообразно е, прилагане на практика. И е, по този начин ще се гарантират хармонични национални практики. Но съм доста скептична, искам да подчертая, по тази зависимост свързана с делегираните актове и актовете за изпълнение. Именно за това предпо... предлагам комисията да възприеме един критичен подход. Предлагам изменения, които ограничават а, тези актове, що се отнася до техническото прилагане а, единствено. А що се отнася до делегираните актове, наистина искам да се осъществи оценка на необходимостта от а, използването им. Именно за това съм а, съкратила някои от тях до момента, в който а, комисията прецизира техния обхват би е, следвало е, да се прецизират е, точно правомощията на всеки един в основния текст, а не да се прибягва до делегирани актове. Запазвам си правото да представя и други изменения, след като получа отговор на тези въпроси, които зададох. Още едно предизвикателство, правилния баланс между е, гарантираната сигурност, е, така че да се засили доверието и е, гражданите да приемат тази система. Това от една страна. И още нещо, което искам да подчертая е достъпа на хората с увреждания. Смятам, че тези услуги трябва да имат гарантиран достъп по отношение на хората с увреждания. Живеем в епоха, която всеки един трябва да може да се придвижва свободно, поне на електронния пазар така че този доклад е насочен към бъдещето. За съжаление, нямаме много време да го обсъждаме, ако искаме да доведем до успешен край в рамките на сегашния ни мандат. Благодаря ви. Благодаря много. Благодаря за тези водни думи. Благодаря за това, че имахме удоволствието да чуем и шведски. Много е полезно да това, че можем да си се изказваме на всички тези езици. Е, сега давам думата на госпожа Дел Кастия. Е, благодаря, господин председател. Нека първо да поздравя колегата Улскок за изготвени от нея проект от доклад. регламента за електронна идентификация и удостоверителни услуги при електронните транзакции на вътрешния пазар. Предложенията са много интересни и голяма част от тях са изключително актуални. Искам тук да подчертая някои изменения, свързани с понятието нарушение на сигурността и да се спра на няколко въпроса, които не са включени в този текст. Съвсем накратко. Много важен е въпросът за начина по който се дефинира понятието Доставчик на удостоверителни услуги. И на квалифициран доставчик на удостоверителни услуги. На второ място има предложение във връзка с член 13 от регламента, което е свързано с мониторинга. Няма обаче списък на тези доставчици и не знам точно как ще се изпълни тази разпоредба. Няма задължение, а, който е да било да бъде уведомяван за а, предоставянето на подобни услуги така че нищо не знаем за тези доставчици, не знаем дали дали съществуват. В член 51 има разпоредби за проверките за сигурност. Е, и тук имаме нужда от малко по-голяма яснота в определенията. Много е важно да се създаде един вид екосистема на доверието, ако мога така да се изкажа. Въпросът е, точно как ще предоставят тези квалифицирани доставчици на удостоверителни услуги своите услуги? Би следвало те да уведомят надзорния орган и веднага след като са го уведомили, те е, ще имат право да започнат своята дейност – независимо от това дали или не са получили одобрението на надзорния орган. Е, това може да доведе до сериозни проблеми в крайна сметка. И така, моето предложение е следното. Тези доставчици да не бъдат включвани в списъка, докато не им бъде направена съответната проверка. В член 10 се споменават пред доставящите удостоверителни услуги извън Европейския съюз и не става ясно кой може да проверява тяхната дейност, за да установи дали или не те спазват регламента. Има много въпроси, които не са част от настоящата дискусия, а, именно правния статут на електронните подписи и прочие, но тях няма да обсъждаме сега. Благодаря. Следващия докладчик Сянка е господин Кройцман. Заповядайте. А, така, предложението за тези удостоверителни услуги е много добро предложение, но именно за това срещаме и затруднение. Всъщност най-важният елемент а, а, за мен е как, какво а, ще се стане, ако тази електронна идентификация се случи след приемането на тези изменения, защото в Германия системата за електронна идентификация е много сигурна, но дали е съвместима, това е въпросът. И наистина приветствам докладчика за това, че се спира на този проблем. Техническите условия, на които трябва да се отговори, всъщност не трябва да нарушава условията за издаване на национални сертификати. Така че проекто доклада съдържа някои аспекти, които могат да създадат затруднения. И бих искал да знам дали да спазим подхода на комисията, свързан с защитата на личните данни или да разработим успоредно някакъв текст, който да ни отдалечи от регламента и а, да не се спази директивата за защита на личните данни, което не е в наш интерес. А, смятам, че а, предложението на комисията е за а, предпочитане. Също така има а, проблема, свързани с а, лицата, които работят в а, тези служби, свързани с удостоверителните услуги. Тук също трябва да бъдем особено внимателни, що се отнася до защитата на личните данни. някои от колегите и аз присъствахме на едно изслушване, което беше изключително интересно, на което се направи предложение за обсъждане на възможностите за електронна идентификация и въпросът е дали да се предават много данни, как да се прецени и какви да бъдат изискванията ако органите са в друга държава. И тези, които се занимават с този въпрос, трябва да бъдат особено прецизни и да, трябва да се предават само тези данни, които са необходими за идентификацията. Също така критично гледаме на някои от въпросите, свързани с разрешението. А що се отнася до техническите аспекти, това наистина не е лесно за прилагане. И във връзка с делегираните актове, може би е добре да се предвиди такъв вариант, а не да се приема нов рам, регулаторна рамка за всеки един от случаите. Във всички случаи приветствам и докладчика, и докладчиците в сянка и разчитам на доброто ни сътрудничество в бъдеще. Благодаря. Оресиорс. Благодаря ви много. Следващия докладчик в Сянка е госпожа Андерс Стоцир. Благодаря, господин председател. Нека първо да благодаря на докладчика за отлично изготвения доклад. Знам, че работата съвсем не е била лека но се радвам, че е, са очертани множество важни въпроси на дефиниции за удостоверените услуги, е, за е, различните действащи лица и прочее. В първоначалното предложение на комисията имаше важно, важни разпоредби за чувствителните данни и много се радвам, че госпожа Овскок засили тези елементи на проекта доклада. И се радвам, че са взети предвид предложенията за ограничаването на прехвърлянето на данни. Въпросът е обаче, как точно искаме да действаме, по отношение на политическата отговорност. Искам да подам няколко изменения в допълнение на измененията подадени от докладчика. Но това са изменения отново свързани и с ограничаването на прехвърлянето на данни и с идентификацията на потребителите. Що са, е, когато става дума за сигурност, е, доверието е изключително важно самоличността е много важна и затова е, е необходимо да има яснота и прозрачност, да се знае как действат фирмите, кой пред кога е отговорен. И по този начин лека по лека доверието в услугите ще се увеличи. Не трябва обаче да забравяме, че много от предоставящите удостоверяващи услуги по интернет а, и в Европейския съюз и извън него са частни лица. И така, тук става дума за доверие към частния сектор. И а, когато става дума за частния сектор, винаги трябва да се има предвид, че най-ефективни могат да са финансовите мерки. Тоест, да стане ясно, че предоставянето на сигурни услуги е по-ефтино от непредоставянето на достатъчно сигурност. Нарушенията да са скъпи. През 2002-2003 година имаше специфични мерки по въпроса в щата Калифорния и можем да включим тези мерки в член 50. Специалистите в областта на сигурността заявяват, че е много сложно да се изработи подробно е, законодателство, което да навлиза в много големи технически подробности. Но се радвам, че имаме възможност да обсъдим този регламент, който е по-широко обхватен. Е, преди една-две седмици имаше един семинар с господин Кройцман по въпроса и очаквам с нетърпение да продължим да обсъждаме темата. Благодаря. Благодаря. Благодаря. Сега ще дам думата на господин Месарош, който е докладчик по темата в комисията Юри. Благодаря, господин председател. Позволете да споделя а, някои становище на нашата комисия сега пред комисия ИТРЕ. Всички тези аспекти, електронна е, идентификация, удостоверителни услуги са много важни. Затова предлагам да има наистина този регламент по тази тема тъй като има 12 ключови действия, предложени по пазара, единния пазар, искам да подчертая, че в този случай се гарантира наистина а, уредба, която да гарантира а, сигурност на електронните сделки на вътрешния пазар. Освен това, гражданите и стопанските дейци биха могли да използват съответните платформи за достъп в другите държави членки, разбира се там, където тези схеми са налични. Регламентът изисква взаимно признаване на различните а, системи за електронна идентификация. Вярвам, че 21 век е необходимо да гарантираме сигурност на сделките на вътрешния електронен пазар. По-настоящем, с някои изключения, правителствата е, на държавите членки понякога претоварват с изисквания субектите. Предоставя се твърде малко време, а висока цена за използването на тези услуги. Следователно, регламента за идентификация и удостоверителните услуги ще спомогне трансграничните взаимоотношения. Те са по-резултатни, економични и а, се спестява много повече време и средства с а, електронни сделки. Може да се използват в най-различни области, включително събиране на данъци, образование и други, гарантирайки сигурност за потребителите на вътрешния пазар. Становището на Юри. Искам да подчертая, че има достатъчно правна сигурност, която следва да бъде гарантирана в рамките на новия регламент, така че както стопанските среди, така и потребителите и гражданите да имат доверие в сигурността на сделките. Ние предлагаме известни промени относно уточняване на задълженията и някои аспекти, свързани с защитата на данните. Не бива да се допуска допълнително допълнителна бюрокрация. В интерес е на малките и средни предприятия това нещо. Освен това, на последно място, необходимо да се изпълняват и делегираните актове, за да може е, по-добре да се изпълнят целите, описани в членове 290 и 291 от договора в Лисабон. Имайки предвид, факта, че се предоставят че правомощия на Европейската комисия, уточняваме, че това не винаги е подходящо, имайки предвид делегирането като акт. Благодаря. Дале ма слово пан Балчитис. Господин Балчитис, имате думата. Е, Благодаря, господин председател. Благодаря на докладчика и на всички докладчици в Сянка за това, че те изразиха своето мнение и идеи относно това, което трябва да се изпълни в бъдеще. Сега, позволете да говоря за ползите от електронния подпис. Много са съгласни, предполагам с мен, че всъщност така ще стигнем до революционна промяна в ежедневието ни. Не е тайна, че а, хората се опитват да сключат а, наистина делови сделки, като се избегнат бюрократичните пречки. Така че не бива и ние да налагаме допълнително такива с този документ не знае точно как стоят нещата с е, разпоредбите и схемите за електронните подписи в държавите членки. Важно е според мен да имаме общи принципи, така че държавите членки да могат да адаптират своите системи към тях. Говоря за електронния подпис. Само тогава можем да гарантираме взаимно признаване и защита на личните данни. Има подходящи услуги, които съществуват и се надявам, че няма да се изкриват основните принципи, които днес съществуват в държавите членки. Освен това, искам да подчертая, че много бих желал този документ да се приеме максимално бързо, защото е от голяма полза за нашия пазар. Така ще станем още по-конкурентно способни. Ще направим един качествен скок при разработване на нашата стопанска дейност и намаляване на бюрокрацията. Същевременно благодаря. Председателя. Благодаря. Господин Кели има думата. Uh, thank you, Mr. Chairman. Благодаря, господин председател. Първо, благодаря на докладчика и докладчиците в Сянка за изключително интересния дебат. Това е много важна област от нашата работа. Всичко обаче се извършва в електронна среда. Тър, нужно е да се използват тези е, възможности, включително и електронния подпис. И както някои колеги казаха, ако не можем ефективно да разработим тези схеми, наистина няма как да завършим работата си по вътрешния пазар и да гарантираме конкурентно способност същевременно на този пазар. Внимателно трябва да подходим, не бива да претоварваме стопанските среди с бюрокрация. Трябва, разбира се, да учитаме и значимостта на запазване на личните данни. Е, много случаи изглежда липсва аспекта, свързан с принадлежността към Европа. Това вероятно ще помогне на гражданите на Европа в тяхното ежедневие. Ще могат по-лесно да извършват своята стопанска дейност, търговията, която се извършва в трансгранична среда. Всичко това е много важно. Разбира се, трябва да се работи съвместно с разпоредбите на регламента за защита на данните. Трябва да има последователност между тези актове в нашите предложения. И тук разглеждам някои от предложените изменения относно по отношение нарушенията. Някои от тях са много интересни и наистина много е важно да гарантираме същата последователност, която сме приложили и при защитата на данните. С интерес ще участвам в бъдещите дискусии с докладчиците по тази тема. По отношение на делегираните актове – мисля, че парламентът по принцип не харесва много делегираните актове, разбираемо е това отношение – защото това е едно общо изключение, вероятно, за малко по-неясно регламентиране и всеки път, като може би се допуска грешка, се надяваме, че комисията може да коригира тази грешка с делегираните актове. Мисля, че те трябва да бъдат минимализирани, но не да ги елиминираме изцяло. Дори и най-брилянтните умове понякога не могат да предвидят всичко, особено тогава, когато се налага да се направят конкретни промени в бъдещето. Струва ми се, че трябва да оставим известна възможност за корекции в бъдеще, защото това вероятно ще се наложи, но пък трябва да е съвсем ясно по какъв начин ще се предложат съответните промени, имайки предвид също така и контрола от страна на парламента. Благодаря. Děkuji. Nyní bych požádal o vyjádření. Председателя, и аз ви благодаря. И сега представител на комисията, ако има такъв, имате думата. Thank you, Mr. President. Good afternoon to благодаря. Много уважаеми госпожи и господа, господин председател, комисията приветства проектостановището, подготвено от докладчика Увског. И освен това, благодарим много за онова, което се предлага а, също така, от страна на комисията, бихме искали да, може би, уточним приложното поле на акта, който се предлага и слушахме е, изказванията на много уважаваните депутати днес в хода на дебата. Наистина трябва да се хармонизира настоящия акт с вече готовите и предстоящите такива, особено, що се отнася до уточняване на електронната идентификация и определението Както докладчик, докладчицата каза, наистина държавите членки носят своята уникална отговорност за това, което означава, че трябва да се усъвмести това понятие с начина по който работи защитата на данните в съответната държава членка. Разбира се, следва да се минимализира и прехвърлянето на данни. Ние мислим, че имайки предвид е, прехвърлянето на данните в рамките на електронната идентификация, разбира се, според схемите на съответните държави членки, трябва да се опази и начина по който а, е, такава чувствителна, а, е, такива чувствителни данни ще предстои да бъдат прехвърляни. И е много важно в този смисъл тези данни да бъдат минимални по количества, трябва да се реши колко данни са необходими по отношение на изискванията на доставчиците от държавите членки, защото тук, разбираме, се говорим за трансграничен достъп до услуги. Трябва да видим какво желаят доставчиците на услуги, какви данни, за да можем точно да знаем какви информация е нужна, за да се идентифицира лицето, с което се сключва сделката. Това е много важен приоритет за нас. И винаги задаваме този въпрос, когато обсъждаме темата. Що се отнася до актове за изпълнение и делегиране, знаем, че тази област бързо се развива и онова, което може да се превърне в много специализирано законодателство е, е материя, която е тежка и трудна. Тук имаме, разбира се, е, основания да се позовем на актове за изпълнение, но ние трябва да направим необходимото, за да бъде изпълнима разпоредбата, да може всички да извлекат полза от това и в крайна сметка Европа да бъде все по-конкурентно способна. Благодаря. Председателя, благодаря. И моля за кратко обобщение от вас, госпожо докладчик, за да приключим темата. Е, благодаря много, господин председателю. Искам да изкажа благодарност на всички, които се изказаха. Докладчиците в Сянка и другите колеги, които много добре знаят какво очаква дигиталния свят от нас. Що се отнася до делегираните актове, моята амбиция е следната да разгледаме е, един по един членовете и всички предложения, свързани с делегираните актове. И искам да кажа, че се нуждае допълнително прецизиране последствията от тези актове. И евентуално бихме могли да решим да отпадне един или друг от тях. Разбира се, че ще работим в тясно сътрудничество с комисията ИМКО. Бяха казани също така много ценни мнения и ще внеса и изменение, свързано с електронните карти за самоличност. Наистина изключително важно е да се е, гарантира оперативна съвместимост, съвместимост за всички услуги, които имат трансграничен характер. Така че своевременно ще направя, ще внеса нужното изменение. А, наистина приветствам всички колеги, които биха искали също да внесат изменения и стана дума тук за прозрачност. Напълно съм съгласна с колегата, която подчерта това изискване. Ще работим, ще продължим да работим в тази посока. Благодаря. Благодаря. Благодаря. Искам да ви напомня, че срокът за внасяне на изменения 15 е май 2013 година. Сега продължаваме с 8 е, точка относно изменения директивата качеството на горивата и директивата за възобновяеми източници. Непреки промени в земеползването. Алехо Видео Квадрас е докладчик. Имате думата Пет минути имате за изказването. Моля ви да спазвате този срок. Благодаря. Колеги, съвсем накратко ще обясня своето установище, проект установище, което се надявам, че ще ни доведе до приемането на един текст, по който ще можем сами е, съвместно да работим. Надявам се, че както винаги ще постигнем наистина балансиран текст е, и ще можем да имаме максимално подкрепа за него. Следните елементи включвам в своето предложение. Първо, не мисля, че трябва да се включват най-различни фактори. Защо? защото факторите с непреките промени в земеползването не могат да се похвалят наистина с единогласно приемане. Комисията има и ясна позиция по този въпрос, което означава, че можем да стигнем до економически модели, които, разбира се, ни ограничават по определен начин и крият неясноти. Мисля, че е разумно да се въведе е, едно императивно законодателство с е, параметри, които обаче според мен е, ще бъдат противоречиви, ще трябва да изискват непрекъснато коригиране и надали по този начин ще имаме наистина устойчива уредба, която да гарантира инвестиции. Е, факторите за непреки промени в земеползването са интересни, може би за научно изследване, но те не могат да предложат ед, единен подход, ако се използват в този вид. На следващо място. Според мен не трябва да има е, конкретен е, твърд таван. Защо? Защото тук ще се променят правилата на играта по средата на самия матч. И в този случай какво ще стане? Държавите членки няма да могат да спазят 10% ВИ в транспортния сектор до 2020 година. Комисията много добре знае, че Альтернативите са свързани с биогорива и по, по, по усъвършенстване на ефективността няма да може да попълнят празнините, които ще останат. И в крайна сметка тук не става въпрос е, за конвенционалните биогорива. Тук има различия, които се обосновават от различни фактори. И честно казани, да се откажем от една от основните ни цели за 2020 година, именно заради проблеми свързани с непреките промени в земеползването, със сигурност не е основателно. На трето място, не мисля, че трябва да въвеждаме принципа на многократното отчитане, защото в крайна сметка ще имаме точно противен резултат на този, който целим да се насърчи всъщност производството на биогоривата. И според мен е и изкуствено да се иска такава нещо, а именно държавите членки да постигнат по този изкуствен начин цел, която всъщност няма да бъде вече цел в този контекст. През живота си винаги съм бил против това да лъжа когото и да било, но пък в никакъв случай не искам да лъжа себе си това просто не е хубаво нещо. Така че многократното отчитане означава на практика, че отново се отказваме от тези 10% до 2020 година. И какво ще се случи? Празнината ще бъде запълнена основно с изкопаеми горива, които замърсяват още повече от традиционните биогорива. И за да предложим мерки за е, явлението непреки промени в земеползването, искам да заложим някои цели и това да ви предложа. Е, както знаете, е, трябва да насърчим прилагането на непреките промени в земеползването, но като под цел, що се отнася до биогоривата. По-нататък, в същия ред на мисли, при намаляването ефекта непреки промени за ползването, се обръщам към комисията. Как точно ще се използва а, земя, например? Би ли комисията ми отговорила на този въпрос? такива мерки, които водят до смаляване ефекта на преки промени за земеползването, трябва да бъдат забранени. Уважаеми колеги, основната ми цел е да постигнем една директива, където мерките за намаляване ефектите на преки промени в земеползването са установени реално, научитаме и реално обстановката. Що се отнася до подобряване сигурността на енергийните доставки в селските райони, комисията само 2010 година, между другото това е последната година, за която имаме данни официални, биогоривата представляват 95% от общите ВИ дела за транспорта. Тоест, в рамките на Европейския съюз са произведени 63 от биогоривата, всъщност са е от Европейския съюз и 220 работни места са създадени именно в този отрасъл в Европейския съюз. Господин председател, е, Именно това се случва, когато се вземе решение извън общността за е, такива непреки промени. Мисля, че Европа трябва да работи с третите страни, за да може в крайна сметка да се изградат устойчиви критерии в тези държави, така че в крайна сметка да не се допускат подобни е, положения. В крайна сметка, Аржентина, Бразилия, Индонезия и Малазия са приели нови мерки с цел подобряване на своите екологични практики в тази насока. Какво не трябва да правим? е да наказваме европейската селско-стопанска промишленост и промишлеността, когато се е, изграждат устойчиви практики в други държави членки или когато те не се използват, не бива да наказваме нас за това, че те не въвеждат такива мерки. Благодаря ви. На ваше разположение съм и с интерес ще изслушам вашето становище по въпроса. Благодаря. Сега е време да дадем думата на докладчиците в сянка. Госпожа Томсън. Благодаря, господин председател. Нека да благодаря на докладчика за изготвения доклад. Както знаем, това е един от най-важните отрасли, защото нараства много бързо. Транспортният отрасъл използва основно изкопаеми горива. Това е сериозен проблем. А сега се увеличава търсенето на енергия, нефтът е по-малко, увеличава се цената на нефта и е, ставаме все по-зависими от неговия внос. Тоест има несигурност на енергийните доставки. така е. Единствените ни възможности са да инвестираме в по-природосъобразен транспорт. Биогоривата и електрическите коли могат да бъдат част от това от решение. По отношение на биогоривата, много се радвам, че има подцели, свързани с новото поколение биогорива, които могат да доведат до сериозни спестявания. Но трябва да се прави разграничение между, тези, между различните биогорива, които падат в тази категория. По-настоящем се използват биогорива, които се произвеждат от гори, от ам, ам, сланина, животинска мазнина или пък ам, от а, а, олио. А, в моя роден град много хора се придвижват благодарение на двигатели, изгарящи мазнина от норка. Същевременно тези биогорива а, ще продължат да се развиват. Не всичко все още е на пазара и така трябва да имаме задължителни цели. За мен 3% е, е, поне 3% е а, добрият вариант тук. И важно е инвеститорите да се чувстват сигурни. Задължителните цели са единствената възможност това да стане. Съгласна съм, че ни трябва по-цел за биогоривата от ново поколение. Но трябва също времено да помним винаги защо в директивата за възобновяемите източници на енергия има такива изисквания. Целта в крайна сметка е да се намалят общите емисии. Има различни видове биогорива. Докладчикът каза, че не е добре развитието в тези страни да се отразява на Европа, но да кажем в Бразилия се произвеждат биогорива от захарно свекло и там емисиите са изключително ниски. И така просто трябва да видим а, а, разликите между различните биогорива и кои произвеждат повече, водят до повече емисии. И така, ако въведем горен таван от 5% при увеличението на биогоривата, това би било добре. Също е добре да имаме предвид и фактора на натрупаната енер... инерция. И да правим разлика между целите в областта на възобновяемите източници на енергия и а, на емисиите. Те са различни. Смятам, че е необходимо да има горна граница от 5%. Така предложи комисията и факторите трябва, а, е, а, е, на инерцията трябва да бъдат взети предвид. Благодаря. Госпожа Холан, е, имате думата, но имате предвид, че трябва да спазвате времето си за изказване. Госпожа Хол. Благодаря. Нека да благодаря на докладчика. Темата действително е доста сложна, но по някои неща има яснота. Не всички проучвания са достатъчно добре проведени, но мисля, че въпреки това можем да стигнем до поне три сигурни заключения. а именно когато се използва земята за каквото и да било, трябва да се има предвид, че тя е ограничено количество. Дали това, което се отглежда на земята, е храна или биогорива, или пък дърво за мебели, тя е ограничена и в крайна сметка тези типове производства са в конкурен... конкуренция едно с друго. Много добре знаем, че ако продължим да а, а, работим с настоящия микс биогорива, а, този, който е в Европа днес, няма да постигнем целите за намаляване на емисиите. И така, съгласна съм с докладчика, може би по-различни причини, че слагането на таван на биогоривата не е решението тук. Разбира се, има възможност да се въведат а, и специални клаузи за заварено положение. Някои биогорива а, са по-ефективни от други. Биоетанолът, например, е по-добър от биодизела биоетанолът по някой път включва допълнителни продукти, като продукти свързани с животинска мазнина и всички тези неща трябва да се вземат предвид. Приветствам казаното по мерките за облегчаване – на въздействието, но проблемът е, че не всички тези мерки са достатъчно лесно измерими. Едно е да се измери е, какво количество емисии се отделя, съвсем друго е да се измери въздействието на, на земеползването. И накрая, много е важно да не разглеждаме биогоривата, сега се произвеждат на някаква отделна планета. Повечето биогорива от ново поколение използват постигнатото при старите технологии. И за това всичко това трябва да се отрази върху начина по който работим по биогоривата в момента. Иначе е, просто няма да има повече стимули да се разработват такива горива. Господин Чичестер има думата. Благодаря, господин председател. Нека и аз да благодаря на господин Видал Квадра за свършената работа по това становище. За мен е очевидно, че тук става дума за изключително техническа тема. всякакви проценти се срещат в текста. доста объркващ е този текст за обикновени хора като мен. Та, нека да не пропуснем да кажем, че винаги трябва да използваме подход, който се основява на научни доказателства. Твърди доказателства, не модели. Подкрепям казаното от господин Видал Квадрас за проблемите с методологията и подкрепям искането, което той отправя към комисията за един по селективен подход, подход, който действително да засяга конкретни типове горива. Извън в Европейския съюз има големи притеснения за това, че част от земята, която се използва за производство на храни, може да бъде пренасочена към използване за биогорива. Това е много важен въпрос и трябва да внимаваме. Новото поколение биогорива не следва да се произвеждат от материали, които могат да бъдат разглеждани като храна. И накрая по, по 5%. Смятам, че по този начин променяме съществуващото право и създаваме несигурност за производителите. А в крайна сметка това е промишленост, която те първо започва да се развива. Не е добре да обесърчаваме инвестициите. Има множество различни съображения, които е добре да се разгледат. И мисля, че като цяло докладчикът господин Видал Квадрас е успял да постигне добър баланс в текста, така че подкрепям неговия проект доклад. Благодаря. Благодаря. Давам думата на госпожа Люпаж, докладчик от водещата комисия ЕНВИ. Благодаря, господин председател, драги колеги. Моля да ми извините, че пристигам сега, но в комисия ЕНВИ в момента има гласуване и трябваше да присъствам там. Благодаря ви за поканата. Радвам се, за това сътрудничество, което поддържам с господин Видал Квадрас. Е, позициите ни се различават, но така или иначе е, чрез дискусия се намират е, общи точки и се решават проблемите. Във всички случаи има проблеми, всички изследвания показват това, И така, първо въпроса свързан с надежния характер на научните изследвания. Фактът, че има непреки промени в вземоползването, това е реалност. Всъщност, дискусията е по обема на последиците и в зависимост от използваните суровини. Тези непреки промени намаляват очакваните ползи, очакванията свързани с намаляване на парниковите емисии и не трябва да се, да се задоволяваме само с под цел от 4 до 8% трябва да се премине при новото поколение биогорива, но в предложението, което направих, горе-долу същото посочих и аз, но ще посоча само, че това изследване, на което се опира комисията, за а, този фактор, свързан с непреките промени в взаимоползването, приема усреднени стойности, а, за разлика от други а, изследвания, в а, които стойностите са много по-високи. Е, така че не бих предложила, така както предлага комисията, а, общ таван, а малко по-различен подход. А, да се отчетат тези последици за емисиите от биогоривата. Тоест, етанола няма същото въздействие, каквото има и дизела. Да предоставя се предимство на биоетанола и се предоставя по-голяма гъвкавост. И ако всъщност резултатите не, не биха били такива, каквито всички ние очакваме. Така че аз бих искала да обсъдите въпроса, свързан с производителността и производството на екопродукти. Защо? защото в модела вече е включено производството на екопродукти. Това не е изпаднало от направените изчисления. Така че, ако искате да се насочите на там, би следвало да обсъдите, да отчетете а, това, че са включени екопродуктите, животинските протеини, например, на второ място, в период на економическа и финансова криза, е, мисля, че въпросът свързан с е, най-доброто предназначение на европейските средства е изключително важно. А политиката е, за подкрепа на тези горива е в рамките на 10 милиона евро а в целия този сектор 6 милиарда и половина са средствата. Така че трябва да бъдем изключително взискателни по резултатите от тези инвестиции. Така че спрямо други инвестиции за намаляване на парниковите емисии. И ако използването на тези горива не доведе до нужните, до очакваните резултати, ще трябва да преразгледаме позициите си. На трето място, опазването на съществуващите инвестиции. Това е изключително важна тема и за това съм направила съответното предложение, така че да се запази равнището на производство. И наистина трябва да се постигне тази цел. За биогоривата от ново поколение, да, трябва да се придвижваме в тази посока, при условие обаче, че сме особено внимателни за страничните въздействия върху съществуващи отрасли. Така че, драги колеги, господин председател, след 3-4 години ние или тези, които на наше място, не изпаднат същата позиция. Да, насочихме промишлеността да инвестира в определени посоки, но сега се пренасочваме и имаме друго мнение. По отношение на тези 10% трябва да си има предвид, че електроенергията е 1,5 и биоетанола и електроенергията се доближаваме до 8%. Така че в изложението, в мотивите, нашите позиции изглеждат напълно много различни с господин Далкуатрес, но в крайна сметка целта, целите ни не се различават толкова е, енергийната ефективност 12% през 2020 година, 2020 година. Това е също важна цел. Ето, господин председател, бързо говорих, направя това изложение. Благодаря. Благодаря много. Времето ни изтича. Има трима желаящи да се изкажат по тази тема. Моля ви, бъдете възможно най-кратки. В рамките на две минути се изкажете. Максимум, ако обичате. Заповядайте госпожа Цавела. Благодаря. Нека първо да благодаря на докладчика за е, свършената от него работа. Темата е, биогорива става все по-спорна. Мисля, че предложният подход е добре балансиран и можем да го подкрепим. Що се отнася до тавана за 5% конвенционални биогорива, предложено от комисията, Смятам, че това ново предложение подава смесени сигнали е, към инвеститорите. През 2009 година казахме, че нашата цел ще е 10%. Става дума за транспорта. времено, е, е, след приемането на този план, бяха направени инвестиции в транспортната област – а сега казваме, че инвестициите трябва да бъдат преустановени. В някои държави членки тази цел от 5, този таван от 5% вече е бил надминат. Какво можем да направим от тук нататък? Може да опростим някои неща. Както каза комисията, има различни разпоредби, които разглеждат биогоривата от ново поколение по различен начин. По този начин се изисква съм е, доброволен контрол. Затова е, смятам, че по-добре да има конкретни цели, за да може да се стимулира въвеждането на биогорива от ново поколение, вместо е, да се използват методите за отчитане сега. По този начин ще се намалят в по-голяма степен емисиите на въглероден двуокис, но същевременно трябва да се има предвид, че този тип горива няма да бъдат разработени достатъчно бързо, за да могат да допринесат за постигнат на целите за 2020 година. Има фирми обаче, които казват, че могат да произвеждат етанол от индустриални отпадъци до 2014 година. Две, една трета от целта 10% за биогорива в транспорта могат, може да бъде постигната по този начин. И накрая, що се отнася до различните поколения биогорива, първо поколение и второ поколение, конвенционални и ново поколение, трябва да а, си уточним терминологията в текста, формулировките трябва да бъдат изключително точни. Това е всичко. Благодаря на господин Квадрас за отличната работа по тази тема. Thank you. Next, uh, Mrs. Uskok. please two minutes only. Так så mycket. Имате две минути, госпожо Ускок. Благодаря ви много, господин председател. Причината, преди която искаме да променим правилата за биогоривата е следната – Бихме искали да стимулираме развитието на биогорива, които постигат по-добри екологични резултати, а не тези биогорива, които а, не помагат да се постигнат екологичните цели. Мисля, че това е съвсем ясно и просто и логично. Разбира се, по-сложен е точно как да се постигне. Трябва да се разгледат различните биогрива в по-големи подробности. Необходимо е да видим нещата по-нюансирано. Да погледнем жизнения цикъл на биотенола и биодизела. Да видим в какво се отличават екологичните им показатели. В крайна сметка не можем да сравняваме нещата пряко. Промените в климата водят до сериозни заплахи. Затова трябва да се вземат мерки за онези биогорива, които се отразяват зле на околната среда. Има множество доказателства, че биоетанола за предпочитане пред биодизела. Става дума за общото количество емисии, които се отделят. Дадено биогориво, което в рамките на целия си жизнен цикъл има същите емисии като изкопаемите горива по никакъв начин не е за предпочитане пред тях. Що се отнесе до биогоривата, произвеждани от а, а, растения, които могат да се консумират а, за храна, и там има добри аргументи. Благодаря, господин председател. Е, наистина високо ценя доклада на господин е, Видал Квадрас, който винаги е изготвя отлични доклади. Важно е да се научи и ситуацията в промишлеността. Не трябва да се изпада в лошо управление. Така че трябва да търсим истински альтернативи като сведем до минимум вредното въздействие върху промишлеността. Това, което се предлага е една подцел, изменение 21 и наистина това е доста амбициозно предложение, но смятам, Е, че въпросът с е, е, екопродуктите, животинските протеини, is graag het oordeel van de vertegenwoordiger van de commissie daarover. И смятам, че представителя на комисията би трябвало да изложи позицията, мнението на комисията по тези продукти. Е, що се отнася до биогоривата, там нещата са ясни, е, но нека да не е, пестим средства от изследователска дейност за биогоривата от ново поколение. Тази цел от 10%, която има предложение да отпадне. Аз държа да на този цел, нека да бъдем амбициозни в целите си и трябва да предвидим съответните финансови и други стимули и на регионално и национално равнище, така че да можем да спазим тази цел 10%. Доста ни е ограничено времето. Ще се опитам да бъда съвсем. Първо по насоките за биоетанола. В моята страна има големи фабрики за биоетанол. Те вече са готови да действат. Вече сме надхвърли 5%. Парите за проектите дойдох от Европейския съюз. Има субсидии, има седадни работни места и ето на някой казва не, надхвърляте квотата. Представете ли си, е, е, това е все едно да да си роди едно дете и после да каже, а не, не, не, а, нямам а, дори нормална посуда вкъщи, пък ще си раждам дете и я да го върна обратно. Не може. 5% а, Опасявам се, е, просто е, е цел, която на някои места е надхвърлена, особено в моята страна. Втория въпрос, който трябва да се обсъди е какво се случва с биодизела. И тук искам да се спомена на правото е, за данъчното облагане в областта на енергетиката. Когато а, караме дизелови Е, при е, карането на дизелови е, автомобили трябва да има предвид, че голяма част от дизела се внася от Русия. И ако се намали производството на биодизел тук, просто ще се внася повече. А пък рафинериите в Русия едва ли е, е, отговарят на европейските стандарти. Що се отнася до фактора ILOC? ILOC. За мен е доста трудно да разбера е, как точно се оценява този фактор. Е, отклонението от около 1% е, сложно се управлява събирането на данни и не е ясно как може нещата да се променят. Спомняте си, когато работихме по директивата РИЧ, имахме голям... бяхме големи оптимисти, Мислехме, че информацията ще се събере лесно и се оказа, че не е толкова лесно и накрая. Тази промишленост има нужда от субсидии. Това е, знаем го. В Европа след кризата в някои държави могат да се предоставят субсидии, в други обаче това не е възможно. И в никакъв случай не трябва да увеличаваме разликите между страните. защото това ще доведе до още по-големи проблеми. И така, реално, в изказването си по-скоро задавам въпроси, отколкото вместо да давам отговори, но трябва да се намерят отговорите, че европейският проект ще се провери. Благодаря. А, Анджей Гжип има думата. <clears throat> Powiem tak, e, zgadzam się z tym, co powiedział e, raporter Vidal Quadras. Мисля, че в способ бързо разсъм... Благодаря. Съгласен съм с казаното от е, докладчика. И наистина, измененията, които се предлагат, е, са много интересни. Идеите са интересни. И трябва да прецизираме всичко свързано с непреките промени в взаимоползването. И каквото и да се казва по този въпрос, Докладът отчита тези аспекти. 3 милиарда и половина разполагаме с тези средства и много от тях не се освояват. 8-10 милиона хектара не се обработват. 30% от хранителните продукти се разхищават. И в моята страна не се е сме постигнали 6% възобновяеми енергийни източници в транспорта, но какво ще правим сега с посочената цел? Да я блокираме, да я отпадне? Но така или иначе трябва да се даде подкрепа на биогоривата от ново поколение. В Европа има само една инсталация, която може да произвежда такива биогорива. Не можахме да спазим изискванията, свързани с биогоривата и какви е, критерии ще използваме за, е, устойч... за да постигнем устойчивия характер е, биодизела не е добре, биоетанола може би, е, но някои е, култури се унищожават, да речем, захарното цвекло и се внасят такива суровини. Рапицата също. Друг пример. Тук имаме монопол и в моята страна 800 000 тона храни за животни се произвеждат от тези суровини. И използването на биодизел има конкретни последици, така че не трябва да а, пренебрегваме разликите, свързани с използваните суровини. Благодаря. И сега господин Проди ще е последният оратор, на който ще дадем думата. Е, Благодаря, господин председател. Искам само да подчертая, че е, тук не става дума само до, за непреки промени в взаимоползването. Основният проблем е потенциалната конкуренция, която а, е, съществувала между а, е, производството на хранителни а, продукти и това на биогорива. Бих искал да подчертая, а, че това е свързано с известни опасност. Е, биогоривата могат да се представят като остатък от продукцията за хранителни цели. Да речем, при рапицата 40% от суровината отива за биогориво и това се представя като страничен продукт, защото останалото са растителни протеини, предназначени за храни за животни. Има и други проблеми, които се появяват това отношение. Така че не трябва да пренебрегваме а, е, този аспект, защото според мен не може така да се взима решение за 5%, 10%, 0%, защото а, е, не трябва да се пренебрегва тази конкуренция, това е, противопоставяне между производството на хранителни стоки и на биогорива. Благодаря. Комисията има думата. Thank you, Mr. Chairman. Благодаря. Господин председател, добър ден на всички. Благодаря на парламента, на вашата комисия и особено на докладчика относно темпото, с което се работи по това досие. Наистина много сложна е темата. Много различни становища се устояват. Благодаря ви за скоростта, с която работите. Сега, според нас е, непреките промени в земеползването е проблем, на който трябва да се обърне внимание. Важното, разбира се, е начина по който ще се укачестват емисиите, които проистичат от тези непреки промени в земеползването. Важно е да се изгради модел, по който ще се работи, то да бъде устойчиво, да има параметри, които да са ясни затова е трудно по-настоящем наистина да посочим като конкретни факти. Са продуктите. Да, разбира се, искам да подчертая, че комисията много добре осъзнава какво е естеството на пазара на биогоривата и начина по който са преплетени всички тези аспекти, свързани с продуктите, копродуктите, включително и в анализа на комисията за оценката на въздействието се прави този анализ. Има несигурност, разбиране се, ние не искаме да се стигне до там, когато се лансират ВИ. Защото инвеститорите имат нужда от сигурност. Когато инвестират, те трябва да знаят, че си струва инвестицията им. И на това основание от страна на Европейската комисия ние а, използваме така наречения предпазен метод. Така, когато знаем, че има известни затруднения в първото поколение биогорива, основани на биокултурите. Така, че ние можем да кажем сега се намираме на ниво 5%. Не бива да предлагаме стимули, е, които да надвишават този процент на този етап. И слушах дискусията днес. Важно е да се разбере е, какво точно се има предвид при това ограничение. Тук не става въпрос, че няма да бъде възможно да се е, добавя до други биогорива е, на пазара, особено за тези държави членки, които са над тези 5% по-настоящем. Тоест, е, по този начин не че ще се засегнат целите, които си е поставил Европейския съюз. А тук става въпрос за държавната помощ на съответните държави членки. С други думи, ние а, по- предлагаме стимули за второ поколение биогорива и много от съображенията в доклада на докладчика са високо оценени и ние ги виждаме като сходни от много от съображенията, които комисията има и разглежда. Може би стигаме до различни констатации, защото според нас е необходимо да има ограничения по отношение на стимулите, които се предлагат. Не съм сигурен дали напълно разбираме как предложенията в доклада от господин Видео Квадрас ще разгледа непреките промени в земеползването, като наистина става въпрос за второто поколение биогорива и стимулите за тях. Както каза, говори за първото поколение, но знае наистина, че сега нямаме много време, но позволете да кажа следното. С голямо удоволствие ще работим в тясно сътрудничество с докладчика и всеки член на вашата комисия комисията, Генерална дирекция енергия и климат, които съвместно отговарят за този, е, това досие. Ще работим с вас. Благодаря. И завер, пана справодае. Благодаря ви. Сега е, една секунда заключение. Е, имате думата вие, господин докладчик. Три думи. Благодаря. Мисията е невъзможна. Това е най-краткото заключение. Не мога за една секунда. Но първо, позволете да благодаря на всички изказали се, е, особено госпожа Люпаш. Благодаря на вас. Е, но моля ви, кажете и тя в залата, кажете и, че много горещо благодаря. Благодаря на докладчиците в Сянка. Наистина много компетентно е, подходиха към задачите си, както и останалите колеги. Сложна е темата, по която работим, с много специализирани аспекти, които трябва да се имат предвид. Не е лесно да се стигне и до споразумение. Но аз съм все по-оптимист. Защо? Защото сме съгласни от, по едно нещо. Непреките промени в земеползването трябва да бъдат контролирани, трябва да се намали негативния ефект от тях. Всички сме съгласни по това. Търсим резултатност действията си. Относно мерките, още не сме се а, уточнили как точно да подходим, както и за различните биохрани. Съгласен съм, с различните биокултури трябва да подходим различно. Трябва да отчитаме различните им характеристики на първо място. Освен това, съгласни сме, че инвестициите трябва да бъдат защитавани така че това е нещо, по което също сме съгласни. И ето, това вече е много добра основа за нашето съгласие по темата. Подчерта се, че в някои държави 5% не е, е достатъчно добре заложен таван. Просто няма как да се постигне и трябва да го забравим. За биодизела – и биоетанола. Да, биоетанола може би има по-добри характеристики, но да не забравяме, че е, нашия парк работи повече с дизел. Така че това е реалността ни и надали може много бързо да се промени тази реалност. И дали ще ако съкратим биодизела, това значи вероятно, че ще трябва да внасяме повече от доставчици в последствие, други и може би ще лансираме тук някакъв друг резултат, друго последствие, надали се стремим именно към подобно. И така, Трябва да възприемем метода на предпазните мерки. Съгласен съм с това. Не бива да забравяме, че пазарите имат елемент на инерция. Когато обаче те получат ясено послание, те започват да работят и ние не можем веднага да ги спрем. Нужно е да дадем нужното време на пазарите да се адаптират към новия регламент, към новата среда. Това трябва да знаем. Не можем да замразяваме и да размразяваме пазарите така, както си пожелаем. Те си имат своя динамика. По същия начин стоят нещата и с биогоривата, и с работното те места, които са разкрити, така че е, имайте предвид, че има дългосрочни планове, които не могат, а и така внезапно да е, въведем промяна в правилата на играта. Иначе всичко ще се обърка. Трябва да разгледаме всички тези аспекти в анализа си. Има много неща, по които сме съгласни, например под целите за биогоривата, 2% до 5%. Ще ги дискутираме тези неща но имаме споразумение като цяло в тази насока. Много благодаря за вашата работа. Много още ни остава да свършим. Много часове ще има да говорим по тази тема, което е голямо удоволствие, разбира се, но съм сигурен, че накрая ще намерим добрия, балансиран резултат. Благодаря. Děkuji. Děkuji panu Vidal Kvadrasovi, byli to sice trochu. Благодаря ви, господин. Видал Квадрес. Малко повече от три думи беше вашето изказване. Но, наистина, по този начин ще съкратим пък следващите дебати, вероятно. И сега само искам да ви напомня следното понеделник, 6 май 2013 година е крайният срок за внасяне предложенията за изменение. Сега продължаваме с следващата точка от дневния ред, което е десетата точка от нашата програма за днес. Повторна индустриализация на Европа за насърчаване, конкурентоспособност и устойчивост. Господин Бутикофер е докладчик. Е, е, времето изключително много ни притиска. Уважаеми колеги, много ви моля, Нека в рамките на 10 минути да се разгледаме тази тема. Имате думата. Благодаря, господин председател. Индустриалната политика на Европейския съюз е, а, не е нещо важно, само 10 минути. Аз с колко минути мога да разполагам по тази тема? 5 минути, казва председателят. А, наистина, другите колеги ще говорят по-кратко. Благодаря, господин председател. И така, намираме се в доста странна ситуация, е, защото разменяме мнения по доклад, който може би няма да си изготви. Разбрах, е, че председателския съвет е решил с задна дата да промени правилата, е, що се отнася до възлагането на доклади. Е, Предложене на председателския съвет е, докладите, които които а, е, ще отпаднат, ако не се внесат в рамките на 6 месеца. А, така че ако на 1 юни не се гласува доклада, просто си отпада но не е възможно да се спази подобен срок. Организирахме графика по този доклад съобразно заседанията на нашата комисия. Така или иначе, и утре да внеса текста, нали, трябва да се предвиди времето за писмения му превод. Така че до 1 юни няма как да се приключи с тази тема. Наистина бунтувам се срещу този факт с задна дата да ми се налагат подобни срокове. Още повече, че комисии, че има 9 комисии, които се намират в същата ситуация които са сметнали, че тази тема не е достатъчно важна, така че да се наложи становище, приемане на становище по нея. Наистина това е недопустимо Комитета на регионите Економически социален съвет да приема становище по индустриалната политика на Европа, а комисия ИТРЕ да не приема такъв доклад. Това наистина е, е смехотворно. Трябва да се направи нещо. Няма да остана бездействащ. Установих е, контакти, организирах изслушвания наистина тази тема е изключително важна за много хора и няма да бъде заличен да отпадне този доклад по едни такива формални съображения. Не може да се реши мача да приключи на 55-та минута, защото са променени правилата в крачка. И така през миналия октомври комисията посочва едни амбициозни цели 20% от БВП за индустриализация, повторна индустриализация. Това е стратегия насочена върху иновационната дейност. В миналото беше установено, че индустриална политика, която пренебрегва някои от аспектите, която възприема само секторен подход и не отчита всички аспекти, включително информацията, обучението, подобна политика не може да доведе до успех. Надявам се, че ще можем да работим в тази посока на база на съобщението на комисията. Два принципа ме ръководят. Първо, смятам, че трябва да имаме такава индустриална политика – която въвежда благоприятна рамка за конкуренцията и пазара. На второ място смятам, че трябва да се ръководим от целите, залегнали в стратегията Европа 2020 година, както и в сферата на енергетиката, която не заема централно място тук в тази, това съобщение, но смятам, че е изключително важно. Има и други въпроси, които не са толкова спорни и смятам, че ще можем да направим съответните предложения за повторната индустриализация на Европа и насърчаването на конкурентоспособността и устойчивостта. Стоят и въпросите свързани с компетентността, но трябва да направим всичко възможно, за да канализираме този интерес към повторната индустриализация. Трябва да се ползваме от тази а, тенденция. Наистина беше установена необходимостта от тази индустриализация и комисията не посочва това в съобщението си, но аз не смятам, че може да се провежда такава политика в, е, с едни и същи средства в Германия и в Румъния и в други държави, където не е толкова силно застъпена индустрията, 10% от БВП. Председателят, благодаря. Знаем колко е важна дискусията по тази тема. Осъзнаваме е, всичко това, убеден съм, че ще имаме възможност да обсъдим въпроса да многократно. Подчертахте проблема с графика, с сроковете. На този въпрос ще се спрат отново и координаторите в заседанието на координаторите, за да се реши този проблем с задната дата. Сега призовавам всички оратори да бъдат много кратки, докладчиците от другите политически групи на първо място. Oui, благодаря, господин председател, драги колеги. Само да споделя нещо. Съгласен съм с докладчика и поздравявам го за това, което е извършил по тази важна тема. Споделям неговото мнение. Смятам, че индустриалната политика е от огромно значение за економиката. Можем да създадем работни места, ако имаме растеж. Растеж може да има ако е, се осъществи тази повторна индустриализация, така че не трябва да се претупва тази тема в никакъв случай. Да, изчерпателна е констатацията, която се прави тук, но трябва да се отиде по-далеч. Е, е, инвестициите в иновационната и изследователската дейност до 3% от БВП да се е, приеме тази цел, да се постигне. Само така нашите предприятия могат да е, бъдат конкурентно способни. Така че има какво да се направи и трябва бързо да се действа, е, да се подкрепят предприятията в експортната дейност, защото в автомобилния сектор, например, има стагнация на пазарните дялове и е важно тези предприятия да излязат навън, на външните пазари, да изнасят своята продукция, но така или иначе това ще бъде предмет на следващи дебати. Господин Проди, следващи оратор, една минута само, моля. Благодаря, Колегата не, не, може, не можа да присъства, така че ме помоли да изложа неговата позиция. Ще бъда кратък. Европейският съюз продължава да има тук важна роля. В никакъв случай не трябва да се изоставя този сектор и съответно трябва да се приложи съответната индустриална политика. Да се работи в сферата на инновационната дейност, да се гарантира достъп до финансиране. Разбира се, че има големи разлики между Северна и Южна Европа, що се отнася до човешкия капитал, компетентността и стратегията в подкрепа на средните и малки предприятия. В заключение, трябва всички европейски политики да се съсредоточат върху средните и малки предприятия, да се работи в сферата на научната развойна дейност, и растежа, да се насочат към международните пазари тези предприятия. Това исках да кажа. Текста беше а, написан, веднага го занасям на председателството. Благодаря много. А, мистер Йохансон, please. Господин Йохансон. Благодаря много. Искам да изтъкна нещо, което каза е, докладчика. Наистина е много важно да разполагаме с необходимото време, е, така че да бъде обсъден е, в детайли този е, въпрос. Аз работих е, заедно с е, докладчика и напълно съм съгласен с него. И е, за това ще бъда кратък. Знам, че няма време. Трябва да се е, привлекат инвестиции в. Е, промишления сектор. Но също така комисията трябва да отчете и устойчивия характер и да използва максимално добре а, ресурсите, да а, се отчете необходимостта от развитие на биопродуктите, например. Това може да бъде в наша полза. Инфраструктурата е изключително важна за индустрията. имам предвид свързана Европа, тази мрежа, трябва да има достъп до съществуващите суровини в Европа, така че да се използват устойчиво в промишлеността. Има аспекти, по които сме съгласни да се намали административната тежест. Също така трябва да погледнем навън Смятам, че образованието е изключително важно, също така обучението, въпреки значителната безработица сред младите хора, смятам, че трябва да се работи в тази посока. Също така цената на енергийния ресурс Важно е всички тези въпроси да бъдат третирани, да бъдат обсъдени е, с поглед е, към е, хоризонта 2020 година и тук също да се направи тази връзка. Благодаря. Госпожа Цавела, една минута на английски. για το θέμα της που υφίσταται благодаря много на господин Бюти Кафер. Искам да обсъдим графика. Смятам, че трябва да подчертаем, че той да може да разчита на нас, можем да му помогнем. Механия, е Но всъщност Германия продължава да има силна индустрия а и повторната индустриализация на Европа е нещо изключително важно. И ние тук в Европейския парламент сме длъжни да видим с какво можем да помогнем на Европа в сегашния труден момент. Подкрепям господин Бетикофер и му желая го успех при този изключително важен доклад за много от държавите членки, които в момента преживяват много труден период. Благодаря ви, госпожа Цикъл. Благодаря, господин председател. Подкрепям докладчика в неговите усилия и смятам, е, че този доклад е изключително важен. Е, през миналите месеци години сме обсъждали е, политиката за индустриализация в Европейския съюз, но се нуждаем от процес на повторна индустриализация. Това е единствения начин, гарантиращ конкурентоспособността на нашата територия и създаването на работни места – на Евростат се запознах с различни статистически данни и установявам, че само 4 държави членки на Европейския съюз успяват в крайна сметка осъществяват две трети от цялата индустриална продукция, а 12 държави членки само 5% от общата, общия индустриален продукт. Така че наистина индустрията е изключително важна за дългосрочна конкурентоспособност. И наистина искам да попитам комисията какви мерки е предвидила, за да подкрепи всички държави членки, които искат повторно да се индустриализират, да запазят работните места в рамките на Европейския съюз. Аз смятам, че трябва в иновационната сфера, в стандартизацията да се инвестира, да се гарантира е, наличност на суровини и е, конкурентоспособност на конкурентоспособна енергетика. Благодаря, господин Ланген. Благодаря, господин председател. Очевидно е, че то индустрията, промишлеността е гръбнака на Европа. Напълно подкрепям господин Батикофер. Това, което трябва да се включи в този доклад, е нещо, обаче нещо, което след това е, трябва да може да бъде приложено на практика. Комисията казва, че от 15,5 на 20% БВП, от БВП трябва да се премине. Наистина в сегашната ситуация това ми се струва доста трудно и съм доста скептичен. Би следвало целите да бъдат е, осъществими. А, искаме да развиваме индустриалната политика, но не трябва непрекъснато да се свиват средствата за научно-изследователска дейност. и мерки, които задушават средните и малки предприятия и те нямат достъп до кредитиране. Така че нека да бъдем логични. И противен случай можем да спестим, да си спестим всички тези доклади с амбициозни цели. Благодаря ви. Няма други желаящи да се изкажат по темата. Ще обсъждаме в бъдеще. Господин Бутикофер, 30 секунди ще ви дам, не повече обаче. Така или иначе, това е първа размяна на мнение, ще имаме възможност да обсъдим този въпрос. Всички сме убедени а, значимостта на темата. Благодаря на колегите е, за всички бележки, отбелязвам си ги, благодаря им за подкрепата. Отлично. Now, okay. Takže můžeme e, přistoupit k bodu 9 e, víceletý finanční rámec. A сега можем преминем към следващата точка. Многогодишната финансова рамка за, годин, за периода 2014-2018 година. Госпожо Херцог, заповядайте. максимум 3 минути. Честно казано, няма нужда да обсъждаме. Просто 3 минути е, не, не стигат изобщо. Темата е доста сложна. Разбира се, всичко зависи от това, колегите интересуват ли се. Темата е интересна, защото е, първо трябва да се обсъди проекта коригиращия бюджет за 2013 година, който се отразява на многогодишната финансова рамка, защото някои от главите в многогодишната финансова рамка са пряко обвързани с бюджета за 2013 година поради заключенията на съвета. И тук трябва да ви дам повече подробности, защото иначе няма нищо да разберете. Първо, има много голям дебат между в рамките на парламента и между институциите за това дали или не да започне работата по многогодишната финансова рамка преди да се приключи коригиращия бюджет за 2013 година. Позицията на парламента е, че първо трябва да се приключи бюджета за 2013 година. Защо е толкова важно това? 16 милиарда евро още не са изплатени от бюджетните редове за нужно-развойна дейност и други дейности. Съветът обаче няма желание да обсъжда темата и няма желание да се надхвърлят милиард и 200 милиона евро. Също времено се казва, че целият бюджет 2013 година трябва да бъде преразгледан и орязан. ако Ако това действително стане така, парламентът ще се сблъска с някои трудности. Особено по е, научната дейност 678 милиона не са изплатени, по конкурентоспособността 92 милиона не са изплатени, по GMS и други е, е, липсват 330 милиона евро. Uh, Няма да навлизам в повече подробности, твърде много време ще отнеме това. Но трябва да не забравяме, че заключенията на съвета са такива, че парите за научна дейност в многогодишната финансова рамка не могат да са по-низки от нивата в 2013 година. Така че ако се урежат те тази година, тогава ще се загуби много от многогодишната финансова рамка. Какви са цифрите въведени от съвета? Под раздел 1А не може да надхвърля 125 милиарда и 600 милиона. За съжаление обаче съветът все още орязва и къде се орязват с 1 милиард. Важно е да се знае е, че енергетиката се орязва с 44%, сега е на 5 милиарда и 100 милиона, а Галилео получи 6,3 милиарда вместо 7 милиарда предложени от комисията. И тук, колеги, да, инфраструктурата може да се изгради, но услугата просто няма как да се... Сателитните услуги просто няма как да се осигурят с тези средства така че в нашата комисия има големи възражения. За останалите, е, Хоризонт 2020, 2020 година е, има голяма разлика, защото препоръката на съвета е, е цените да, е, извинете, е, да не се пада под нивата от 2013 година. В такъв случай това трябва да са 74 милиарда, а не 70. Господин Левандовски обаче говори, че е, в е, изчисленията не са били включени средствата, които по-рано са били в CIP, т.е. в личен раздел. Четирите милиарда обаче, щом като са били в друга в друг раздел, трябва да, да бъдат добавени. Обаче въпросът е готови ли сме да се борим за това? А, научната общност готова ли е да ни подкрепи? Учените готови ли са да настоят тук или е, се борим сами? Парите няма как да дойдат от други бюджетни редове. Парите от тази бюджетна линия отидоха за разъм, Ама всички ние се съгласихме, че те са необходими там и няма нужда да има вътрешна конкуренция между редовете. Моето предложение е следното. Да Завим твърдо пред съвета, че при последните преговори за многогодишната финансова рамка, т.е. за 2007 година, а, сме успели да постигнем увеличение от 4 милиарда по време на преговорите, което означава, че средствата биха могли да бъдат прехвърлени в глава 1А и по-конкретно Хоризонт 2020 година, който е доста орязан и в един момент ще трябва да се стигне до неприятното обсъждане на това, кои проекти няма как да се финансират. Предложението на комисията е 2 милиарда, нашето предложение беше 5 милиарда. Спомняте си, увеличихме от 2,5 на 5 милиарда искането си. въпросите, готови ли сме да се борим за това. Има още един въпрос. Как може да се финансират цялостните разходи по проектите? Става дума за Галилео, Джимес и най-вече ИТЕР. И тук искам да ви припомня, колеги, че имаме пълна подкрепа при измененията подадени в Комисията по бюджета и Призваваме комисията ИТЕР да се съгласи а, с договорката, постигната а, след а, като коректно бе приложен бюджетният метод. И така, основният въпрос, въпрос е какво можем да направим. Го, до, можем ли да се съгласим с сегашното предложение или а, сме готови да се борим за допълнителните милиарди? И последното нещо – инструмента за гъвкавост. Той беше обещан, но това са празни думи. Обещанието няма да бъде изпълнено. Какво можем да направим, за да се използва инструмента за гъвкавост? Какво можем да направим, за да не се злоупотреби с най-слабо развитата област, в случая именно научната дейност. И заключение – Преговорите ще бъдат изключително дълги и подробни. Първо трябва да се приключи коригиращия бюджет, след това чак многогодишната финансова рамка и заобщо ще си откараме до септември. А, така че трябва да сме готови ам, да се борим, да не се поддаваме, на умората и да не се поддаваме на фалшиви обещания от когото и да било. И така. Ако се обединим, можем да настоим на повече средства Но основният конфликт е между нетните плаци и страните от политиката за сближаване. Нетните плаци не са готови да предоставят средства за общите въпроси, но що се отнася до ИТЕР, в Великобритания и в други страни има някакво желание да се предоговори първоначалната позиция. Защото и те ще трябва да бъде приключен с европейски средства или не. И така можем да продължим преговорите с съвета, но най-важното е, научната дейност е толкова слабо финансирана, че просто няма как да се сравнят нещата с съществуващите планове и проекти. Благодаря. Okay, thank you very much, Mr. Mrs. Благодаря много, госпожо Херцог. Разбирам, че темата е много сложна. Просто нямаме време. Господин Бютикофер, е, докладчик Сянка, заповядайте. Като докладчик Сянка искам да кажа, че госпожа Херцог е, винаги е, добре освявала тези въпроси в нашата комисия и сега искам да подчертая, че съм съгласен е, с всичко съществено, което тя каза и е, че сме готови да я подкрепим. Няма да навлизам в подробности, знам, че нямаме време. Но що се отнася до Хоризонт 2020 година, не можем да приемем, че няма да има растеж. Трудно би било да следваме пъти очертано госпожа Херцог. Тя знае какво означава това. Ще трябва обаче да водим истинска битка, за да отстрояваме общите точки. Благодаря. Тежка опозиция. Благодаря много. Знам, госпожо Херцог, че е много трудно да се обсъди темата в толкова кратко време. Само искам да добавя, че от 9 на 1 милиарда без велин бюджетния ред за инструмента за свързване на Европа, въпреки че гласувахме тук през ноември и аз бях докладчик по темата. А, много е неприятно това. Как може да не бъдат застрашени важни елементи на този инструмент? В крайна сметка, информационните технологии и широколентовият интернет ще дадат своето отражение върху всички останали отрасли. Сега, колеги, моля ви, е, нека да няма повече изказвания. А, не, че темата не е важна, напротив, и ще я обсъждаме в допълнителни подробности. Тук има представител на комисията. Заповядайте. Имате думата за съвсем кратък коментар. Благодаря, господин председател. Бях останах с впечатлението, че се предполага да обясня как точно комисията е направил разбивката на програмите, която бе представена на 19 март. Тук е, става дума за една техническа услуга, предоставена от службите на комисията, която да подпомогне законодателните органи при изготвянето на следващата многогодишна финансова рамка. Тоест, това не е документ, който е, е прият и е, подписан от комисията, просто а, очертава разбивките, включени в споразумението, прието в Европейския съвет и а, начина по който те могат да бъдат допълнително разбити по отделните програми. А, за нас това е най-добрият възможен начин да се преразпределят средствата. Ограниченията са свързани с сумите, определени по бюджетна функция и по година в заключенията на съвет. Именно по тази причина се наложи да представим тази нова разбивка. Има няколко основни принципа тук. Първо, всички суми, определени в заключенията на съвета, са спазени, когато се е изготвила тази нова разбивка, включително за инструмента за свързване на Европа, за Коперник, ИТЕР, инициативата за заетост сред младеща и развитие на селските райони. Новия резерв за сълскостопанската криза е включен в функция 2 и е, храните за най-обещетените по-настоящем в функция 2 ще бъдат прехвърлени е, към социалния фонд. Първоначалните предложения на комисията от преди две години не са допълнително намалени в другите области, тъй като в тези области вече се е предвидило намаляване на служителите с 5%, включително и в агенциите, така че не сметнахме, че е необходимо допълнително да се намаляват тези суми. Има и а, е, маржове, които не са е, заделени за конкретни програми. Целта е да имаме по-голяма гъвкавост за оперативните програми, но същевременно е добре тези неразпределени средства да са минимални, за да може е, бъдещите бюджетни процедури да, да не се свеждат до минимум, за да може да има известна гъвкавост при бъдещите бюджетни процедури, тъй като могат да възникнат нови потребности. И така, взехме преди всички останали програми и въведохме намаленията право пропорционално. По функция 1А, която е основната функция, засягаща работата на вашата парламентарна комисия, намаляването е с, намалението е с 14% по всички програми е, в сравнение с първоначалната разбивка, изготвена от комисията. В другите е, функции, е, трета и четвърта, има известно отклонение. Комисията наложи по-големи съкрещения по някои програми и по-малки по други. Но в едно А се придържаме към а, принципа на право пропорционалност. И така, еразъм, социална промяна и иновации, фискали, и смитници са били намалени право пропорционално. Има някои а, елементи, които са изтеглени в началото и е, в края на периода, но като цяло а, няма а, допълнителни промени в програми, които вече действат. И накрая, господин председател, в отговор на докладчика, която заяви, че по Хоризонт 2020 година комисията направила граждан разчет, ам, не знам точно какво е казал комисарят Левандовски, но мога да ви уверя, че елементите, обхванати от бъдещия хоризонт 2020 година, в цени а, а, от 2011 година са 9,8 милиарда, след като се извадят средствата за ИТЕР. Ако се умножи тази сума по 7, се стига а, до резултат 68,8 милиарда. По този начин стигнахме до тази сума в комисията. Съгласен съм, че 70 милиарда и 200 милиона е доста малко увеличение, но в крайна сметка все пак е някакво увеличение в сравнение с онези 68,8 милиарда, които за нас са референтната сума. Заповядайте, госпожо Херца, за заключителни коментари. Now... Добре, но сега парите за иновации и конкуренция попадат в хоризонт 2020 за следващото законодателна рамка. А преди това беше в предишният разчет. Та, че тези пари се считат като допълнителни и така се изчисляват. Perhaps I, I'd be more, yes, we, we, those elements of the тези елементи от програмата, които са е, включени в Хоризонт 22, са отчетени от нас при изчисляването. Може би ще бъде по-добре, ако можем да покажем е, в подробности начина по който сме направили изчисляването на докладчика. Мислим, че, че то би било скутечно, грибихом. И аз мисля, че ще бъде изключително полезно това, ако на някои от заседанията на нашата комисия се върнем отново на този доклад, вече е, заедно с е, детайлен анализ на всичко това. Моля да ме извините, госпожо Херцог. Съжалявам, че ви помолих да направите това представяне на темата за няколко минути, но наистина много добре ще бъде да проведем една а, е, удачна, а, подходяща дискусия в последствие, когато разполагаме с всички необходими данни относно изчислението. И тогава, разбира се, ще трябва да отделим отделим и много повече време на дебата. Да можем да включим също така и данни за ИТЕР и така нататък. Děkuji a tím můžeme přistoupit k poslednímu bodu, který měl být už asi. Много ви благодаря. И така стигаме на практика до последната точка, която сме предвидели за дискусия. Преди половин час трябваше да дискусираме информацията относно текущите тристранни срещи. Отново ще помоля всички, които ще вземат думата, да се изкажат максимално кратко и да ни запознаете с резултатите от тези тристранни срещи. Благодаря. Uh, uh, Благодаря. От господин Калфин, той, който не може днес да бъде тук на това заседание, от негово име съвсем накратко ще ви запозная с следното. Е, преговорите в тристранната среща започнаха декември 2012 година. Втората част от председателството, кипърското председателство, започнаха разговорите, след което започнахме пълните преговори в рамките на ирландското председателство януари 2013 година. Резултата от техническите преговори и трите заседания стигнаха до приемане на Корепер на 10 април на консолидирания текст. Нашата комисия ще разгледа този пакет преди да влезе в пленарна зала. Бе вече прове... ще бъде по проведено заседанието на докладчиците в Сянка и има мнозинство в хода на дебата. Сега ще се спа по-конкретно на следните въпроси. Форматите, маргиналните разходи, изключенията, прозрачност и а, изключителните споразумения. Всичко, за което настояваше парламента, е включено в консолидирания текст със съвета. И според нас можем да гласуваме утре положително да приемем този консолидиран текст. Благодаря. я придам к е, благодаря, че ни запознахте съвсем накратко с темата. Искам да добавя само и една информация относно това, което вече казах по отношение е, на многогодишната финансова рамка. Що се отнася до широко лентовия интернет? Два пъти имаше отлагане заради промяна от 9 до 1 милиарда. Трилога бе отлаган, а утре преди обяд имам среща с госпожа Крас. Госпожа Крус. И тогава ще можем да намерим, надявам се, решение на проблема и няма да се създават повече а, проблеми по целия пакет от актове. Ако широколентовия интернет не е оточнен, тогава ще пострадат и останалите аспекти. Няма други заявили се оратори по тази тема, така че нека да приключа със следното. Приключваме сегашното заседание. След това продължава заседанието на координаторите, а утре продължаваме заседанието ни в 9 часа. Благодаря.